Колеги, ще започна, защото вече е 3 часа и 10 минути, а знаете, че началото беше обявено за 3 часа. Първо трябва да одобрим протокола от заседанието от 14 ноември. Приемам, че се одобрява. Трябва да приемем и дневния ред. Не виждам възражения. В такъв случай преминаваме към първия доклад на госпожа Лихтенбергер относно регламента за статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища. Заповядайте. Благодаря ви. Ще говоря кратко, тъй като колегите, които допринесоха за становището, всъщност не са тук. Има, имам предвид колегите внесли изменение, измененията. И по повод на измененията трябва да кажа, че приемам повечето от тях, освен тези, където четем отточнението при необходимост, if needed. Така или иначе, ние се водим от резултата при преговорите с съвета. В списъка за гласуване има изменение на господин Сасада – това е изменението относно периода, в който са позволени делегираните актове. В изменението на господин Сасада този период е определен като 5 години, нещо, което приемам, макар че в списъка за гласуване това е отразено погрешно. Това мога да кажа. Надявам се, че принципно подкрепяме проекто доклада. Съдържанието му е обсъждано вече. Не мисля, че има особен смисъл отново да се впусне в обсъждане, но съм готова да отговоря на въпросите по измененията. Благодаря ви. Виждам само един от докладчиците. Всяка заповядайте. Госпожа Майснер, да, аз съм единствената от координаторите в Сянка. Действително, във връзка с необходимостта да променим нещата в съответствие с Лисабонския договор, се налагат някои промени. Единствената предложено изменение, е, с което моята политическа група не е съгласна, е, е ограничаването на делегираните актове. Но инак, е, мисля, че сме, се движим в една посока. Струва ми се, че действително бихме могли да променим нещата от гледна точка на парламента. Да. Господин председател, господин Хадрауи, има думата. Благодаря ви. Наистина, ние имаме съгласие по направените предложения за статистиката за превоза на товари. Така че, Ева, най-общо казано, ние подкрепяме вашата позиция. Има и текстове, които не подкрепяме 100%, но принципно подкрепяме. Благодаря ви. Нека само ви напомня, че гласуването е утре. И имайте предвид, че ако няма поправка в списъка за гласуване, че докладчикът приема изменението на господин съседа, то аз отново ще ви напомня сутринта. Благодаря ви. Преминаваме към доклада на господин Крамър, статистиката за железопътния транспорт. Знаете ли дали господин Крамър ще дойде на заседанието? Разбира се госпожа Рихтенберг. Благодаря ви за измененията. Yeah, Eva, where you go? No, yes, no, you go. I, uh, uh, You're going I for just, Michael. Uh, yeah. uh, on the place of Ma- uh, Michael, who has... Ще се изкажа вместо Михаил, който ще закъсне днес. Всъщност... Всъщност мога да говоря и на немски. И така, и тук имаме някои предложения за изменение, които са съпоставими с тези по предишния доклад. При необходимост не е задължително, след като вече действаме съгласно Лисаманския договор. Е, Преслав Борисов е, е внесъл едно изменение, с което ние можем да се съгласим, е, но тук е посочено до 500 км, а ние сме предвидили 500 до 750 и над 750. Смятам, че е необходимо действително да се спрем на тези малко по-високи цифри. Първо, е, наистина си струва да се обхванат е, повече данни. Е, още повече, че в противен случай ще трябва да се лишим от данните от, за някои от държавите членки. А инак всички други внесени изменения са от наша гледна точка уместни и ние смятаме, че можем да ги приемем. Благодаря. Господин Борисов има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо бих искал да ви благодаря за работата по този доклад. Само няколко точки по отношение на събирането на данни за происшествията. Макар и ролята на Европейската железопътна агенция в областта на безопасността на железния транспорт трябва да се подсила постоянно, мисля, че на този етап основно железопътните происшествия и данните, които събират, трябва да се базират на Евростат. По отношение на разширяване обхвата на събираните данни, ние не подкрепяме предложеното разширение на обхвата на събираните данни, така че те да включват данни от железопътната инфраструктура, както и някои други променливи по отношение на трансграничните връзки. И също така не смятаме, че включването на данни за влакове, които не превозват велосипеди, допринася съществено за постигането на целите на европейската транспортна политика. По отношение на рационализиране на правомощ на комисията, да приеме делегирани актове. Някои от продължените изменения предлагат предоставяне на правомощие на комисията да приеме делегирани акти да бъде ограничено за срок от 5 години, като автоматично ще се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейския парламент или съвета не възразят срещу подобно подновяване. Аз подкрепям тези предложения, като гарантират запазването на прерогативите на парламента и смятам, че е важно да се подчертае също така, че при подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да се консултира железопътния сектор и да вземе предвид позицията на железопътните компании. По отношение на доклада за оценка на въздействието на изменението на настоящия регламент, подкрепяме продължението от докладчика за запазване на задължението комисията да изготвя доклад относно прилагането на регламента. Това ще ни позволи да направим по-добра оценка на качеството на статистиката, както и анализ на разходите и ползите, свързани с изготвянето й. По отношение на включването на статистика относно дяловете на железопътния товарен транспорт въз основа на разстояние, искам да изразя важността на изготвянето на статистика за железопътния транспорт за основа на разстоянието. Както докладчик, така и аз внесох изменения в тази насока, които ще ни позволят по-добре да следим развитието на железопътния сектор и напредък по целите заложени в Бялата книга за транспорт от 2011 година. Благодаря Thank you, Mr. Boyce, Mr. Al-Kadrawi, do you want to do anything on behalf of Mr. Liberatsky? Ja, gewoon ook, ook hier. Uh... Имам а, един коментар аналогичен на този, който направих преди малко. Като цяло сме за докладчика и това ще се отрази по време на нашето гласуване утре. Това е. Прекрасно. Госпожа Майснер. Да, в общи линии съм съгласна с предложенията. Действително, отчитането трябва да бъде опростено. Не два доклада и два отчета, а един. Но това означава, естествено, по-тясно сътрудничество с Евростат. И затова внесохме изменение номер едно. Е, НП е, би желал да включи и е, колелата във влаковете. На мен наистина ми се ще това да се случи, доколкото е възможно. Най-вероятно ще има трудности да се прилага. Като Става дума за това как точно ще определим обхвата. Може би би трябвало да Имаме предвид най-вече данните, които се събират в рамките на ИКАС. Но мисля, че предложението на господин Крамер за колкото е възможно по-пълни данни, по-прозрачни данни, по така, прозрачно отчитане са приемливи. Госпожа Лихтенбергер, Статистиката е куче, казват австрийците в буквален превод. И какво означава това? Това означава, че е, статистиката не може е, така спонтанно е, да ви засипва с данни. Въпросът е, че вие винаги си преценявате в крайна сметка какви данни точно ще събирате. От държавите членки, държавите членки на своя равнище вече решават какви данни желаят да анализират. Е, помня, е, че е, да кажем в други случаи сме установявали, че някои от държавите членки събират данни, например, за определени възрастови групи от 14 до 16 години, други не. И по същия начин стоят нещата и тук с колелата, с велосипедите. Някои е, е, държат много на тези данни и събират такива данни, други не. Е, за моята страна е много важен туризма и затова ние се опитваме естествено да включим и велосипедите. Важно за нас е, е дали се предлага и тази възможност. Е, например, по продължение на Дунава, след като има едни отсечки, които са много популярни сред туристите, да се извозват да се извозват и велосипеди, защото има туристи, които желаят да дарят с колата, да кажем, но след това пък с велосипед предприемат някакви е, е, пътувания и се връщат с е, влак. По същия начин стоят нещата и с авиотранспорта, с въздушния транспорт, с ШП транспорта. Интересно е естествено и в рамките на прилагането на тези правни актове, да видим, да съберем данни за това къде се извършва такъв превоз, какви са положителните страни, как, има ли някакъв негативен ефект? Е, например, туристическите е, агенции, е, които работят най-вече във връзка с ЖП транспорта, дали са готови да допринесат и финансово, например, за закачането на един специално пригоден за превоз на велосипеди вагон към влаковата композиция. Тоест, целта най-малкото е да знаем по-добре е, къде е възможен е, превоза на велосипеди с е, влакове и къде точно се прави. В списъка за гласуване сме включили отделните изменения. Там, където става дума за изброяванията с, в зависимост от километража и вида на транспорта. Да се и сме добавили това, че продължаването на прилагането продължава. Защото в противен случай това плюсче, което сме сложили в страни, просто се обесмисля. Благодаря много на госпожа Лихтенбергер, която всъщност пое функциите на госпожа Крамер, на господин Крамер тук. А сега преминаваме към следващата точка, за която докладчик е колегата Дебекер. Той е тук. Всъщност чувам гласове от залата, които казват, той е тук. Би трябвало вече да е тук. Да, точно на време, Филип. Наистина, е, премерването на точния момент е много важен в политиката. Е- е, Давам ти няколко секунди да си поемеш въздух. Няма много докладчици в сянка. Филип. Имаш думата за ИКОЛ. Благодаря, господин председател. Ще говоря на холандски. Всъщност ние ще гласуваме две досиета. Това, което се нарича електронно обаждане, и кол, нейното разполагане в целия съюз и разполагането на системи, за спешни обаждания. Ние си сътрудничихме много добре с различните докладчици в сянка и постигнахме компромиси по двете досиета. Ние ще се занимаем с тези досиета. И в миналото ние сме искали да има задължителен характер системата ИКОЛ. E в различните комисии на парламента никой не е казал обратното. Необходимо е да се въведе а, тази система. Тя е важна и за гражданите, и за водачите на МПС. Знаете, че понякога минутите и даже секундите са важни а, при происшествие. С тази система ще може да се намали броя на жертвите, ще се освободи пътната инфраструктура, ще може бързо да се отклони движението при происшествие. Ще ви напомня много накратко това, което сме, това за което сме призовали държавите членки. Много е, това, което е много важно за нас е държавите членки да филтрират електронните обаждания, които, така че да не се задръства системата 112. Ето защо е, искаме те обажданията, които са необходими, да дойдат максимално бързо. Що се отнася до хомологизацията, комисията трябва да види дали трябва да се разшири системата ECOL в други превозни средства, като автобусите и е, камионите, както ние настояваме. Това може да се обсъди тогава, когато се приеме законодателството, да се използват нормализирани платформи, така че да могат различни служби да работят по тази система. По-нататък системата и кол да не бъде забранена тогава, когато е честна. Нека да не наказваме тези, които имат такава система. Тези системи ако бъдат като резервни, е, могат да бъдат резервни системи на 112. Освен това поставихме акцент върху защитата на личните данни. Това е изключително важно за Европейския парламент. Оставям на гледната си точка, господин председател. Аз смятам, че и код трябва да бъде инсталиран до 1 октомври 2015 година. Системата задължителният характер на системата трябва да влезе в сила по-късно. Парламента трябва да приеме въвеждането на задължителния характер на системата, за да покажем, че сме сериозни и е, искаме всички шофьори да извлекат ползи от и кол. Някои от измененията обогатяват текста, другите са трудно приемливи, като задължителния характер на ИКО за тракторите. Нека да се замислим за това, което казва комисията. Също така, да не забравяме, че системата ИКО е пасивна система. Не, е необход... не искаме да има проследяване на системата. Само, че нека да не се възприема системата като средство за проследяване. Също така не можем да приемем измененията, които се стремят към създаване на пречки пред ИКО. Надявам се, че утре след гласуването резултатът ще, от гласуването ще бъде положителен. Благодаря. От е, близо 10 години се занимавам с тази тема и мога само да благодаря на господин Дебакер за е, чудесната работа. Благодаря и за доброто сътрудничество с всички докладчици в Сянка. Държавите членки междувременно е, разбраха предимствата на системата производителите, операторите е, са съгласни с е, нейното въвеждане. В никакъв случай не бива повече да отлагаме и да протакаме. Е, без да упражниш малко натиск е, и без да настояваш, очевидно е, не можеш да раздвижиш никого. Да, е, трябва да настояваме е, за бързина. Включването на леките автомобили е една допълнителна стъпка очевидно няма да настояваме абсолютно всяко пътно превозно средство да бъде оборудвано със съответното устройство, но за основните е, автомобили, е, леки автомобили, автобуси и така нататък, за тях ще настояваме. Те превозват пътници. Господин... Е, Thank of course the rapporteur for all the work done. Uh, it has been a long process uh, благодаря, господин председател. Благодаря за чудесната работа с останалите докладчици и докладчиците в Сенка. От 2005 година говорим за въвеждането на системата ИКО в целия Европейски съюз и ето, че вече е, можем да говорим за една по-развита система. Е, с е, е, една по-висока степен на регулиране. Е, така, действително ще видим предимствата на единия европейски номер за спешни повиквания, който е свързан с системата ECOL трябва да благодарим и на водещата комисия ИМКО, защото докладчика е от нея, както и на нашия докладчик по становището Филип Дебакер ние смятаме, че системата би трябвало да бъде фокусирана върху публичната система, така че не подкрепяме предложението за частната система ИКОЛ. Що се отнася до обществената сигурност, ние смятаме, че е, датата за е, въвеждане на системата е, в действие би трябвало да бъде през октомври 2015 година, не 2016 година, не бива да отлагаме, защото системата ще бъде готова още през октомври 2015. Госпожа Лихтенбергер, благодаря. Както стана ясно от дискусията, аз не съм чак толкова ентусиазирана от тази система, просто защото е, съображенията, които се изтекват и мотивите, е, не са е, точните, не са верните. М- системата още не е готова. В някои случаи смятам, че е, да, е, времето за е, спасителни е, действия е, би могло да бъде съкратено, но а, е, ми се струва, че а, все пак има нужда от малко повече време, за да се а, подсигури и обезпечи бързото действие на системата, така че то да служи за спешни действия. С технологии неутрали. Действително, техническата неутралност технологичния неутралитет е един много важен принцип. Не може е, да даваме предимства на определени е, технологични компании. Е, смятам, че е, и предложението за съвместно финансиране е, трябва да се приеме. Това е в крайна сметка е, мнение на мнозинството. А, освен това, а, мисля, че тук а, разумната процедура е процедурата за съвместно взимане на решения. Законодателната инициатива а, трябва да обхване и а, пътни транспортни средства, които и без това е много трудно. До сега сме успявали да обхванем в нашата система на е, данни и е, анализ. Да кажем, тракторите. Това са машини, които много се използват и са много полезни за селското стопанство, е, както и за горското стопанство, но тук предвид на факта, че става дума за тежки машини, случаите на на злополуки е, са по-чести. Така че е, именно в този случай би трябвало е, да се ръководим най-вече от практиката. И има държави членки, в които е, системата е по-централизирана. Други държави членки разчитат повече на регионалното управление, да кажем, е, за номера за спешни повиквания 112 е, е, опитът очевидно е различен. В някои от държавите членки, включително и в моята, в Централна Европа, ние имаме лош опит. Да кажем, е, набира се 112 и има случаи, в които се появяват изведнъж три коли бърза помощ, но други случаи, в които не се появява нито една. Така че системата все още не работи истински. Въпросът е да установим на какво се дължат грешките и дали не трябва да заложим най-вече на централизираната система е, за управление, в случая с е, спешните е, повиквания, но и там е, има слабости, по които трябва да се работи. Така че аз бих казала, че това е именно е, мястото, където се нуждаем от повече работа. По отношение на регламентацията, да, има държави членки, които абсолютно игнорират проблемите. А също времено тръгваш към Румъния и смяташ, че там поне по големите магистрали съществува тази възможност да набереш номера 112 но се оказва, че няма такава възможност и не можеш да се свържеш. Затова трябва да подхождаме по-внимателно, когато говорим и за е, влизането в сила и датата. Трябва да се е, извършат всички тези действия по обезпечаване на системата. От една страна технически и технологичен неутралитет, е, е, така че да не се налага съфинансиране. И освен това, е, процедура за съвместно взимане на решение, така че да не трябва непременно при всеки нов правен акт отново да се връщаме и да променяме нещо в системата. Също време, но когато а, говорим за а, делегиране на правомощия, ми се струва, че не бива да сме чак толкова великодушни. Имам предвид парламента изобщо и по всички а, досиета, не само това. В общи линии съм съгласна с предложенията на докладчиците, но все пак Приемете, моля ви, моето изказване като един е, сигнал за това, че има, е, все още има е, рискови моменти. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дебакер за извършната работа и за духа, в който и я извърши. До голяма степен съм съгласен с предложението. Ще направя два коментара. Има един коментар с едно от изменение, което предвижда онези, които не желаят да има второ, втори бутон за техническа помощ. И това е стандартното центровете за приемане на спешни повиквания. Искам да се върна на изменението, което внесох за срока от 2000, удължаване на срока от 2015 от 2017. Това не е популярно, но нека да обясня. Целта не е да е, отложим. Проблемът е, че въвеждането на центровете за приемане на спешни повиквания е 2015 година. Така че нека да има възможност автомобилостроителите да въведат тази система. Тъй като производителите имат, трябва да предвидят съответното оборудване. Центровете за повиквания се разработват от държавите и системите в колите се разработват от производителите много е важно, малко е трудно да принудим и държавите, и производителите да направят, да изпълнят задачите си едновременно. Но ако не бъдат произведени едновременно, ще възникне проблем. Може да има трудности между развърнатата система и приложената система. Тъй като знаем, че в мобилната телефония има подобен проблем. Телефоните се произвеждат преди да бъде изградена мрежата. Не искам да има объркване за системата. Проблемът не е да да отлагаме нещата, а да има времево е, времева съвместимост е, между двата вида и инфраструктура. Благодаря. Ще изградя някои от въпросите и коментарите и след това ще дам думата на колегата от Генерална дирекция Enterprise. Ще отговоря най-напред на господин Рике. И искам да кажа, че всъщност при центровете за обаждания вече сме приели делегиран акт. Този делегиран акт е прият през 2012 година и този акт е разработен съвместно с държавите членки, така че не може да се каже, че комисията самичка е направила всичко без да обсъжда с държавите членки ние сме надградили на този, върху този акт и също така сме използвали оперативните изпитания в рамките на проекта Евро. Така че не може да се говори, че законодателството за типовото одобрение ще дойде е, из, изневиделица, а от друга страна да няма да е било предприето нищо. Още нещо във връзка с неспешните повиквания – Искам да кажа, че държавите членки трябва да могат сами да се организират и да видят каква организация съответства в най-голяма степен на тяхната специфика. Няколко думи в отговор на госпожа Лихтенбергер и обхвата. Ние знаем, че ИКОЛ e ще бъде въведен. Ромингът ще се покрива от един оператор на друг. Няма проблем с обхвата и покритието. Те ще бъдат гарантирани възоснова на 112. Още един елемент е свързан с влизането в сила на законодателството – мисля, че ние сме в началото на проекта. Е, смятаме, че е възможно и разчитаме на вас е, и ще ви бъдем благодарни, ако можем, е, ако ни помогнете да спазим сроковете. Вие казахте, че генерална дирекция Enterprise иска да се изкаже. Благодаря. Искам да благодаря на Комисията по транспорт и докладчика Дебакер за установището по предложението за регламент. Ще се спра на три основни е, въпроса, които бяха повдигнати тук. Ще започна с обхвата на предложението. Много е важно обхватът да е пределно ясен. В момента има противоречиви изменения. Предложението на комисията третира единствено обществената система и ко основана на 112. И ние смятаме, че това трябва да се запази противен случай ще възникнат много аспекти, които трябва да се регулират, а те не са регулирани и това ще забави въвеждането на системата по-нататък. Пак по отношение на обхвата, въпрос, който беше повдигнат от много изказващите се, за това кои превозни средства да, бъ, да влязат в обхвата. За момента това са колите и вановете. В момента няма конкретни проучвания върху други превозни средства. Така че ако разширим обхвата, ще бъде невъзможно да запазим приложеното поле, защото има нужда от допълнителни проучвания комисията е готова в бъдеще да разшири обхвата, така че той да обхване и други превозни средства, но това трябва да бъде на основата на оценка на въздействието и подробни проучвания, в това число и за ползите и разходите Що се отнася до защитата на личните данни, комисията е напълно съгласна с парламента по необходимостта от подобни разпоредби. Ето защо ние сме включили препратка към член 129. Но сегашни правила в предложението ще трябва да бъдат детайлно третирани в допълнителен акт. Комисията предлага делегиран акт. В някои изменения се предлага това да стане чрез обичай, обикновената законодателна процедура. Тук има опасност, защото в, в този случай и КОЛ ще влезе в сила без подробни разпоредби защит на личните данни. Обедени сме, че не това иска Европейския парламент, тъй като ще бъде невъзможно да има обикновен законодателен акт само по това, само по този въпрос, т.е. Е, ще подкопаем е, спазването на разпоредбите за лични данни. Що се отнася до датата за влизане в сила, ние в датата в нашето предложение на комисията е, се съдържа и в е, датата на доклада по собствена инициатива на парламента. Ние сме запазили тази дата и ние смятаме, че всичко трябва да е на лице за развръщането, тъй като новото предложение се отнася само за а, е, нови превозни средства. Благодаря нещо да добавите на бързичко. Първо, не ми хареса предложението, защото когато има стресова ситуация и пред вас има два бутона, очевидно, че това води до объркване. Така стигам до втория въпрос, как трябва да се организират центровете за спешни повиквания. Мисля, че е много по-важно да има система, която филтрира обажданията. Това е много по-интересен подход. Съгласен съм, че трябва да окажем натиски върху останалите институции, за да може предложението да се превърне в реалност. Дори и да има технически проблеми, започнем ли, не започнем ли работа веднага, ако отложим с 2-3 години, то съответно и партньорите ни ще направят отлагане. По коментарите на госпожа Лихтенбергер ще кажа, че да, разбира се, че тези системи са отговорност на държавите членки. Освен това, никой не твърди, че тези системи ще премахнат всички происшествия. По-скоро ние казваме, че в случай, че настъпи происшествията, те може да бъдат от помощ. По защитата на данните имаме едни по-категорични текстове. Разбира се, тези данни трябва да стигнат до центровете за спешни повиквания, без да има проследяване но все пак като се оказва къде точно се е случило происшествието. Това предложение е обвързано и с предложението за интелигентни транспортни системи в Европа. Надявам се, че ще получа широка подкрепа и че ще въведем система, която работи добре технически и позволява преоборудването на новите автомобили възможно най-бързо. Благодаря ви. Гласуването е предвидено за утре. Благодаря ви. Тъй като всички докладчици в сянка, освен госпожа Постум, са в залата, нека да преминем към становището на господин Грош преди това на господин Канчиян. Ако нямате нищо против, схемата за търговия с квоти за емисии. Благодаря, господин председател. Проекто становището се отнася до системата с причасовника. Ние взехме решение в полза на именно тази система, за да дадем един положителен знак за това, че е необходимо да се намери глобално решение, а не само европейско. И малко след като се проведе това заседание, се срещнахме с представители на комисията. Трябва съвсем е, откровенно да кажа, че е, не бях информиран, че предложението за системата с причасовника е, трябва да, съгласно плановете на комисията, да се замести с някаква европейска система. Альтернативата вече е, се оказа, че е била е, обсъждана, но не е намерила подкрепа. Продължи да се обсъжда и на срещата с комисията, на която присъствах, но ние не я подкрепихме. Така че, е, според мен, тъй като консултациите и преговорите ще продължат през 2016 година, би трябвало да продължим с системата с причасовника. часовника освен това ще има нова среща на ИКАО и през 2016 година ИКАО смята не само да определи е, съответните действия, които трябва да се предприемат, но и периода, е, за който е, се надяваме, че мерките ще намерят приложение глобално. Тъй, че е, става дума за това да очертаем мандата на нашите е, преговарящи. Първо, 2016 година да се продължи с причасовника Stop the Clock. И освен това, ако е възможно, е, европейските държави да сключват двустранни споразумения, действително да им се даде тази възможност, така че да не пропускат чансове. Именно по отношение на транспорта би трябвало да имаме предвид е, възможността за двустранните споразумения. Това е, естествено е един важен аспект. Освен това, ако на е, равнище ИКАО през 2016 година не се вземат съвсем конкретни решения за това как точно ще се действа и в какви срокове, тогава от е, края на 2016 година нататък би трябвало вече да е, ограничим е, така, плановете ни по отношение на въздушното пространство върху Европа. Тоест да говорим единствено за европейско въздушно пространство. Ето това е. Но по този начин ние даваме ясен сигнал. Първо, че искаме да продължим с системата с причасовника 2016 и също времено че очакваме до края на 2016 година е, глобален подход. Е, смятаме, че проблема е международен, не е само европейски. Струва ми се, не съм единствения, който мисли така. Очаквам с интерес вашите становища, но мисля, че действително, макар и в малко по-дълги срокове, ние би трябвало да се надяваме и да търсим едно глобално решение на проблема. Европейското решение винаги е альтернативата, ако не се намери глобален начин да решим проблемите, но той е по-ограничен. Господин Елкадрай. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговата работа и за поясненията, които даде. През следващите 24 часа ще продължим да мислим, е, защото е, още е, няколко часа действително ни остават до изтичането на срока за внасяне на изменения. Необходима е, е известна гъвкавост в системата, докато изчакваме е, глобални решения. Предложенията на докладчика са всеобхватни. Е, естествено, знаем, че до 2016 ще трябва да изчакаме решенията на равнище ИКАО. Сега, действително, това е, е разумният изход от ситуацията в момента, да е, продължим действието на системата е, спри часовника, Stop the Clock, може би не само до края на 2016, а до 2020. Необходима е гъвкавост в системата, прав е докладчика, съгласен съм с него. Сега не зная дали правилно разбрах е, изказването на нашия докладчик. Е, но останах с впечатлението, че той би желал да ограничи след 2016 година прилагането на системата върху вътрешно европейските полети. Според мен това бил, било всъщност една пречка за е, европейските авиокомпании. Орган Службите за управление на а, полетите а, би трябвало да а, кажат своето мнение, защото всъщност те е, най-вече ще усетят въздействието, ако има отрицателно въздействие на едно такова решение. Така че трябва да помислим за това как ще ограничаваме и дали трябва също да ограничаваме е, така, европейското небе. Госпожа Майснер. Благодаря. А, групата на либералите подкрепя а, Матио Грош. А, да, по отношение на търговията с емисии, ние сме пионерите, ние имам предвид Европейския съюз. не бихме могли обаче, ако другите не ни последват, да продължаваме. Така че са необходими бързи решения. Едно глобално споразумение би било най-доброто решение, но тъй като това за момента е една далечна перспектива, смятам, че предложенията на Матио Грош са много разумни. 2016 година ИКАО ще вземе някакви решения. Ние все още не знаем какви ще бъдат тези решения. Надяваме се да можем да упражним известен натиск в посока на е, глобалното споразумение, но естествено в никакъв случай не можем е, е, колкото и да се опитваме да избегнем негативното въздействие върху конкурентно способността на нашето въздухоплаване в Европа, не можем абсолютно да елиминираме всякакви негативни последствия. При всички положения предложението е много разумно и ние го подкрепяме. Госпожа Лихтенбергер, благодаря. Темата търговия с емисии е много трудна тема за всички нас. Естествено, първо, първо не желаем в никакъв случай да покажем, че сме абсолютно съгласни и послушни с е, е, всички, <laughs> независимо от това, че те не желаят да ни последват. Не. Е, и Као е, едва ли ще промени кардинално своята позиция, защото не виждам как така в рамките на някакви кратки срокове ще се сформира едно радикално готово за реформи мнозинство. Много често именно по отношение на нашата схема с, за търговия с емисии нашите партньори ни молят да не бързаме чак толкова много. Именно САЩ е отправил такива призиви към нас, защото те имат затруднения, очевидно, да въведат бързо друга система. В рамките на определени територии, на определени въздушни пространства е, се правят опити за въвеждане на по-ефективни системи. Е, сега не знае какво е мнението на останалите колеги, но все пак ми се ще да се обърна към всички вас с е, следния призив. Много важно за всички нас е да поддържаме контакти и, или ако нямаме установени контакти, контакти, да се свържем по някакъв начин с неправителствените организации извън Европа. Защото много често е, в техните стратегически програми е, установяваме, че е, не е записано Бог знае колко много за Европейския съюз или ако нещо е записано, то не е свързано с определени перспективи, за които ние бихме могли да дадем информация на тези хора, да им кажем какви са нашите планове. Да кажем, ако след е, една или две години искаме в рамките на САЩ е, да се пораздвижат в правилната посока, то тогава е, сега не бива в никакъв случай да отлагаме нещата а, за някакво далечно бъдеще, без да определяме една определена точна дата. Трябва да знаем, че а, не сред правителствените среди, но в а, сферата на неправителствените организации в САЩ, да кажем, има хора и има немалко влиятелни кръгове, които са на наша страна, така че една е, точно определена дата би могла да ги стимулира да предприемат по-активни действия. Естествено, започването на преговори вече е една перспектива. Но за момента се намираме в е, сложна ситуация. Или трябва да се откажем от цялата е, схема за търговия с емисии, или е, да кажем, да, ние започваме сами, само че ние сме в такъв случай неконкурентно способни. Очевидно, Нашата система в момента не се подкрепя от много хора, нито сред правителствата на други държави членки, е, на други държави извън Европейския съюз, нито в ИКАО. Така че е, това отлагане е, с системата с причасовника все пак ни дава глътка въздух и ни дава възможност да направим макар и дребна крачка напред. Благодаря комисията. Желая ли да вземе думата? Ние наистина променихме реда, Матю. Само няколко а, кратки коментара. Струва ми се, че всички сме наясно с а, така, съмненията и сложността да се намери а, правдоподобно решение, бих казал, но то всъщност не е решение, то е, е подход. Е, все пак, е, по-добре, отколкото да направим грешка или да не правим нищо, е да дадем сигнал, че през 2017 ако до тогава не се очертае е, така, посоката за намиране на глобално решение, ние ще предприемем определени действия. Естествено, е, когато сравняваме някакви периоди когато е, говорим за е, действия в бъдещето, всичко това се основава на анализа на постигнатите резултати. При всички положения, на мен ми се ще през 2015 година да има ясно европейско решение. Но ако 2015 няма да има, то поне е, към края на 2016 година да има едно ясно, е, категорично европейско решение, което до 2020 година вече да се надяваме, че ще донесе резултат. Благодаря ви. Крайният срок за внасяне на измененията е 18 декември 16 часа. Повтарям, 18 декември, 4 часа след обед. Ева, чухте ли? Крайният срок за внасяне на измененията е 18 декември, 4 часа след обед. Има разлика в процедурата, затова ви обръщам внимание. А, гласуването в комисията е на 21 януари, след това преминаваме към едино европейско небе 2. Господин Болдън. Сезар Joint Undertaking. Сезар, съвместното предприятие до 2024 година, водещата комисия е ИТРЕ. So, Antonio, you ready to start? Антонио, готов ли сте да започнете? Заповядайте. Президенте, молто... Съвсем набързо, господин председател, не сме предложили никакво изменение. Ние предлагаме да се удължи срока до 2024 година, имайки предвид финансирането възоснова на публично-частното партньорство. Смятам, че е полезно да продължим в тази посока. От предложените изменения ня... искам да обърна внимание върху две изменения на колегата Тикал, които са свързани с това, че не трябва да се отхвърля е, финансовият регламент. Второто изменение иска от изпълнит и настоява да е, се спази срока 2017. Мисля, че всички са в коледно настроение. Извинявам се на представителите на Европейската комисия. Не е ваша на господин, господин Данелис. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα σε αυτά που ήδη μας είπε ο Αντώνιο. Οι περισσότερες από τη... Благодаря на Антонио. Повечето изменения, които докладчикът е, е приял, е, се подкрепят от нас. Предложението на комисията от самото начало бе добро, така че е, това много улесни работата ни. Освен ако генерална дирекция климат не иска думата, госпожа Майсне. <laughs> Много бързо действаме днес, експедитивни сме. Става дума за Хоризонт 2020, една тема, която е свързана и с единното европейско небе, но Антонио е прав. Предложението, а, а и колегата преди мен го каза, е, предложението на комисията от самото начало бе добро, така че е, нямаме проблеми с предложението и можем да го подкрепим. Господин Балдин, ето, е, каква хармония цари в парламента? Благодаря ви, господин председател. Аз буквално сега влизам. Затова ще помоля колегата да се изкаже вместо мен. Благодаря ви. Ние напълно подкрепяме позицията на господин Канчиян. Според нас предложението е от ключово значение, защото то гарантира продължаването на програмата Сезар, както и разгръщането й. Така стигаме до един виртуален кръг, който трябва да поддържаме. Политиката за единно европейско небе е може би и единствения стъл, където виждаме конкретни резултати. Напълно подкрепям становището на господин Канчан. Заповядайте. Наистина, утре ще видим доколко ще работим в хармония, но ще гласуваме. Благодаря ви, госпожо Бордел. Тъй като докладчикът е тук, нямам нищо против, ако желаете и вие да се изкажете по схемата за търговия с емисии. Благодаря ви. Благодаря, че се съобразихте с нас. Ние тичахме, за да стигнем до тук на време, но сега нека се изкажа по становището. То е изключително важно. Би трябвало всички европейски институции да вземат ясна позиция и да направят следващата крачка. Според нас предложението ни е убедително и правно, и технически. Знаем, че то отговаря и на международните норми в авиацията. И още нещо, може би по-важно, ние обвързваме предложението си с резултатите от работата на ИКАО в максимална степен. Същевременно да се каже, че становището на трета страна би ограничило прилагането на европейското право е нещо, което не ни харесва, защото е, за да има напредък до 2020 година, ние трябва да продължим да прилагаме смислените европейски политики, а това е политика, която е въведена пълноценно. Нашите партньори трябва да имат предвид, че европейските норми са такива, каквито са. Ще спра до тук обаче. Разбирам, че обсъждането е било кратко, но полезно. Ние ще продължим, разбира се, да работим заедно с, с законодателя. Благодаря. Благодаря ви. С това стигаме до частта от заседанието при закрити врати. Трябва да дам обратна информация по три странните срещи. Госпожа Деверак също е тук. После ще направим кратка почивка, за да преминем към заседанието на координаторите. Ще помоля тези, които не бива да са в залата, да напуснат, за да преминем към обратната информация за тристранните разговори. If you could clear the room, please, quickly. This does give me an opportunity to... Вижте, нека да благодаря и на нашите разпоредители, защото аз дойдох по-рано в залата, видях огромно